Е, без родители или други членове на семейството. Трябва да имаме е, предвид е, тези данни и нашите известни експерти ще се опитат да посочат е, какво роля може да изиграе международното право, за да е, реагира Европейския съюз на настоящата миграционна обстановка. И така, незабавно дам думата на нашите двама първи изказващи се, Хелнт и от университета в Гант и Фабиен Джордж Секе от е, университета в Версай сан Калта. Извинете за произношението, казва председателя. Да, и давам ви думата. Благодаря. Дами и господа, ние бяхме натоварени от Европейския парламент да направим две проучвания върху начина по който правилата на международното частно право могат да се приложат, за да може по-последователно е, да подходим към миграционния въпрос и изобщо към миграционните въпроси. А, извинете, извинете, не е това PowerPoint е, представянето. И така, за целта ние създадохме един тесен екип от университетски преподаватели. По-голямата част от тях е, присъства днес. На PowerPoint представенето е из... са изброени имената. Е, първото проучване е върху взаимоотношенията между правилата на частното международно право и правилата на правата за чужденците. Е, второто проучване е с много по-точен обект. Става въпрос за мигриращи деца деца. Е, първата проучване иска да се запознаем по-добре с инструмент на международното частно право. Предлагаме значителни допълнителни изследвания извън направеното в момента. Стана ясно, че въпросите, с които трябва да се справим, са от ключово значение, ако искаме да има качествена миграционна политика, последователна и човешка такава. Но проблематиката е огромна и ние разполагахме само с няколко седмици, за да се занимаем с нея. Въпреки това, има няколко заключения. Според нас те е, ще ви се сторят уместни. Това не са същински подробни законодателни предложения. За тях трябва да бъдат проведени допълнителни проучвания. И използването на доктрината и на постоянната съдебна практика са в основата на тези проучвания. Всичко беше допълнено с разговори в различни държави членки, разговори с Червения кръс, с службите, които назначават е, застъпници за малолетните, е, както и е, с власти, които отговарят за убежищата и за миграционните въпроси. Тези разговори бяха много богати и посочиха отсъствието на координация на правата по, местното, по частното международно право и правото на чужденците. Такава координация е възможна. Именно това искахме да изтъкнем в тези две проучвания и веднага давам думата на Инскефер Елен. Благодаря. Е, госпожо председател, дами и господа депутати, съвсем накратко ще ви запозная е, с изследването е, по международното частното международно право, предвид международната мобилност, като, както вече казахме, ние се занимаваме с частното международно право, което регулира частните взаимоотношения с лица от различните държави членки, докато правото е, за миграция определя и регулира е, движението на хора между държави членки. Ние трябва да имаме предвид е, областта на е, сигурност, свобода и правосъдие. Нашето проучване казва, че няма последователен подход. Всяка област има собствени правила. Миграционни правила, правила на частното международно право, правилата за частната гражданска защита. Това са отделни вселени. Основното ни заключение е, че е необходима координация реакция между тези области на правото и отсъствието на такава не може да бъде пренебрегана. Преди да се спра на основните заключения, искам да покажа, че това проучване е едно първоначално обяснение. Високо необходимо е то да продължи и ще бъде изключително полезно. Проучването има три глави. Е, първо, е, признание на статута на чужденци за чужбина. Второ, прилагане на чуждестранно право. И накрая член 12 от Конвенцията за беженците. Дами и господа депутати, ние се надяваме, че ще ви помогнем да намерите заключения, е, които е, ще потърсят връзка между частното международно право и правото на миграцията. Надяваме се, е, че в край на краищата това ще подобри живота както на бежниците, така и на мигриращите. Преди да се спра на някои от основните заключения, искам да започна с няколко въпроса. Е, няколко въпроса, които са свързани с реалния живот, които унагледяват сложността и предизвикателствата пред частното международно право в настоящия контекст на мигриращи лица. Е, примерно, е, лице от Сомалия, момче, което твърди, че е мълцинство и има доказателства, че действително лицето е малолетно, т.е. то трябва трябва да има настойник или попечител. Освен това, той идва от трета страна и властите издават актове за раждане два пъти в годината, т.е. не е ясно точно на колко години е лицето. Т.е. има подозрение за измама, не е ясно дали лицето е малолетно или не, трябва ли да има попечител или настойник. Това е изключително важно, защото това лице трябва да действа от името на малолетния при различни производства. От друга страна, е, трябва да се, произв... трябва да се представи удостоверение за граждански брак. Понякога е, се говори за религиозни бракове за момичета от 15 или 16 години. Е, примерно, има лица, които са родени през 2011 година в бежански лагер, така че е много трудно да представи акт за раждане. Има осиновено лице, макар че френските власти са признали осиновяването, те не издават виза, за да може да влезе във Франция. Как лицата да докажат семейни връзки? Това е трудно за доказване, както за лицата, така и за властите. Е, как е, органите в Европейския съюз преценяват документите, които лицата представят за гражданското състояние, а също така и доказателства за основанията за бежище. Примерно, да кажем, в Сирия и има удостоверение за граждански брак от Афганистан. Или изобщо няма документи, още по-малко законосъобразни документи. Предвид нашите разговори, националните власти изискват по-голямо сътрудничество между националните органи, които са отговорни по въпросите на гражданското право и е, съответно за миграцията. При гражданското право е, трябва да има регистри на гражданското състояние, също така и закрила на децата. Това е разработено по-подробно в глава първа на нашето проучване. В съответното проучване по признаването на личен статут чужбина ние е, прилагаме следния подход. При проучването виждаме, че има взаимодействие между частното международно право и миграционното право. Правото на обеднение на семействата трябва да стане възоснова на доказан брак или е доказано на наличие на деца. Примерно, е, наличие на непълнолетно дете. Въпреки това обаче практиката показва, че ефекта може да бъде различен. В някои случаи признаването на личния статут по частното международно право е необходима предпоставка е, за получаване на статут на емигрант в държава членка на Европейския съюз. Това е първият случай. При други ситуации обаче няма е, личен статут, въпреки че е признат личен статут по гражданското право. Примерно при признаване на международно осиновяване, но детето не получава е, право на престой в определена държава членка. Е, тоест, става ясно колко са сложни въпросите, които обсъждаме. Примерно, по първия въпрос, признаване на личен статут по частното международно право, това е предпоставка за да има специфичен статут на мигриращ. Искам да ви препратя при трансферите по Дъблинския регламент. Те се признават едва след признаването на удостоверение за раждане и удостоверение за гражданския брак от чужда страна. Но това трябва първо да бъде признато удостоверението за гражданския брак от чужбина, за да се придаде статут на лицето. Освен това възникват допълнителни проблеми, защото понякога няма достатъчни доказателства за брак или за родителски връзки или дори удостоверение за възраст. В нашето проучване има общ, метод, е, общ преглед на альтернативните методи как да бъдат заменени документите, които удостоверяват личния статут на детето. В някои държави членки сме намерили добра практика. Примерно във Франция ОФПРА издава лични документи на лица под международна закрила, когато няма документи за гражданското състояние на детето или на лицето. Това е добра практика, но едновременно с това има огромни разлики между държавите членки или ограничителни практики, при които има общо съмнение за измама спрямо граждани на трети страни. Всичко това ни води до въпроса как Европейския съюз може да подкрепи държави членки, за да разработят альтернативни методи за замяна на отсъстващи документи. Альтернативни методи, които да са адекватни, е, с е, достатъчни процесуални гаранции и които да бъдат унифицирани за целия Европейски съюз. Е, това е много важно, дами и господа депутати. И ключово заключение в нашето проучване и проучването, което ще бъде е, представено в последствие. Това е доказателство за мълцинство, за това, че лицето е малолетно. При условие, че няма удостоверение за раждане или представи удостоверение за раждане, което не е достоверно. Отново, дами и господа депутати, е, трябва да има унифицирани процедури за установяване на възрастта на лице. Е, трябва те да бъдат в интерес на детето във всеки конкретен случай. Резултатите от процедурите за установяване на възрастта в дадена държава членка би трябвало да бъдат приети от властите на други държави членки или изобщо на всички останали държави членки. Е, стигам до втората точка – признаването на личен статут по частното международно право. Това е недостатъчно от гледна точка на правото е, за миграция, от гледна точка на личния статут по гражданско право, обикновено не довежда е, до признаването на адекватен статут е, по миграционното право. Така че вие ще видите в нашето проучване неефективната връзка между правото на миграцията или правото на чужденците и частното международно право. Примерно, пример от Кафала, това е ислямска институция, тази институция чудесно онагледява е, недостатъчната координация между набор от, междунар... от, е, от, от правила, е, трябва да имаме предвид какви правни последици възникват по силата на гражданското право в определена държава членка, но това не води до призната възможност на детето законно да пребивава в определена държава членка. И така, продължаваме с проучванията по първото проучване. Европейския съюз трябва да има предвид е, конвенцията за закрила на децата, които се прилагат във всички държави членки и съответните изисквания, които държавите членки трябва да спазват по силата на тази конвенция. Държавите членки трябва да знаят, че така наречената кафала създава определени права за мигриращо дете. Когато се признава тази кафала по силата на конвенцията, ние смятаме, че детето трябва да получи виза или право на постоянно прибиваване по силата на спазване на правото на семейен живот. В заключение бих искала да кажа още няколко думи във връзка с втората глава на нашето проучване. Тя е свързана с прилагането на чуждестранно право. В условията на миграция възникват специални затруднения по прилагането на чуждестранно право, особено от гледна точка на несъдебни органи, примерно регистри за гражданско състояние, или административни органи, които са компетентни по въпросите за миграцията като например, когато мигриращ стигне до границата, е, граничната полиция е, трябва да прецени е, дали са истински документите, които представя. При семейно обединяване трябва компетентните административни органи трябва да преценят кога е бил сключен брака и дали е сключен по международно или съответно национално право. Бракове на деца или религиозни бракове, доколко са регистрирани браковете и така така нататък. По дъблинския регламент трябва да се види дали има членове на семейството в друга държава членка, които могат да изискват спазването на чуждестранно право примерно при семейни връзки. В такива случаи възникват няколко смешни въпроса. Миграционните власти е, длъжни ли са да прилагат чуждестранно право? Ако да, в каква степен? Като цяло, те дори запознати ли са с тези въпроси на частното международно право? Доколкото знаем, няма научни изследвания по тези спешни въпроси това проучване, мисля, че единствено предоставя е, някакво нагледяване на практиката в определени държави членки. Сега бих искала да дам думата на моите колеги. Госпожо председател, дами и господа, второто ни изследване също така се отнася до взаимодействието между миграционното право и международното частно право – но основно с акцента върху правата на децата. По-специално ние говорим за деца, които са преместени лица и са непридружени или нямат друго пълнолетно лице, което да се грижи от тях. Обхватът на изследването е много широк, защото става дума за всички непридружени деца, независимо от това дали те подават молба за обежище или не. С други думи, независимо от това дали те бягат от преследване или економически затруднения. Е, отправната точка за нас беше съгласуването, което все още липсва между двата набора норми на миграционното право и на международното частно право. Да, наистина има и норми и мрежи за сътрудничество за защита на децата в Европейския съюз – както в рамките на миграционното право, така и частното международно право. Но бяхме потресени, когато установихме, че тези норми и сътрудничество се осъществяват по абсолютно различен начин, без да отчитат наличието на другия набор норми. Това е много смущаващо. Затова основните заключения от нашето изследване е, целят да се създаде по-добра съгласуваност между двата набора норми За щастие и европейската правна уредба, регламентът Брюксел 2А и общата европейска система за убежище в момента се преразглеждат и това означава, че има възможност за подобряване на ситуацията. Нашето изследване е разделено на три глави. Първата се отнася до взаимодействието между миграционното право и международното частно право. Втората за международните механизми за сътрудничество и третата се отнася до най-важните хоризонтални въпроси, отнасящи се до закрилата на децата, тъй като времето ми е ограничено, ще се спра само на най-важните ключови заключения в първа и втора глава. Преди всичко, що се отнася до взаимодействието между миграционното право и международното частно право, искам да подчертая третото ни ключово заключение, отнасящо се до деца, му молба за обежище. Смятаме, че трябва да има по-добра съгласуваност между регламента Брюксел 2 и инструментите на общата европейска система за убежище. Например, едно непредружено дете от Ирак моли за обежище в държава членка. Настойник трябва да има настойник, който е назначен, за да представлява детето по време на процедурата за обежище. След като се предостави статус на беженец, трябва да се предложи дългосрочно решение. И дори ако се отхвърли молбата за статус на беженец, необходимо отново да се намери трайно решение – което отговаря на висши интерес на детето. Коя държава членка отговаря и има юрисдикция за това? Дъблинския регламент предвижда норми, прилагащи се по време на процедурата за убежище, като регламентът Брюксел 2А предвижда общи норми за защита на децата в съответствие с гражданското право и това въжи за деца във всички ситуации, включително и деца, които търсят убежище. В сегашната практика органите и разпоредбите, които се занимават с обежище, като че ли имат примат над органите и актовете на международното право, поне докато протича процедурата за обежище. Обаче правната ситуация не е особено ясно и не се постига винаги закрила на децата. Затова ние смятаме, че кръстосаните препратки трябва да бъдат въведени в регламента Брюксел 2 и в инструментите на общата европейска система за убежище. Това особено вежи в контекста на прегледа на Брюксел 2. Трябва да се обърне особено внимание на непридружените непълнолетни и малолетни лица. Разбира се, това трябва да бъде в съответствие с нормите, които вече са въведени в в рамките на общата европейска политика за убежище. Същевременно в контекста на успоредния преглед на актовете на общата европейска политика за убежище трябва да се обърне внимание на актовете, които вече съществуват за целите на защитата на децата по силата на гражданското право Брюксел 2А и също така връзка с трети държави, това е Хакската конвенция от 1996 година. Много е важно да не се забравя за необходимостта от закрила на непълнолетните и малолетните лица, които не търсят убежище. Например, нека се обърнем към член 13 на регламента Брюксел 2а. Това е изключително важна разпоредба, отнасяща се до непридружени деца. Този член предвижда компетентност възоснова на присъствието на детето в държава членка. Втора алинея е един от примерите, когато инструментът на международното частно право изрично визира хипотезата, в която имаме непридружено дете. Обаче, когато имаме непълнолетно или малолетно лице, което не е придружено и което бяга от економическия затруднен. Да си представим едно дете, което не е от Ирак, но от Марокко. Дали това дете може да се разглежда като международно преместено лице поради безредиците в държава. Това проистича от член 13 на регламента при Косил 2А. И същият въпрос състои в Хакската конвенция, защото тя има подобни разпоредби, обхващащи подобни хипотези. В нашето изследване ние предлагаме член 13 еквивалентните разпоредби на Хакската конвенция да се тълкуват разширително, независимо от причините, поради които детето е преместено лице, с цел да се предостави е, юрисдикцията, съответната юрисдикция на компетентните органи в държавата членка, където се намира детето. Обаче трябва да се признае, че ситуацията не е ясна и конкретната ситуация на всички деца мигранти изисква допълнително мислене. Втората глава на нашето изследване се занимава с трансграничните механизми за сътрудничество, които са жизненно важни за реалната защита на децата, които са преместени лица. Сътрудничеството е необходимо по-специално за събиране информация за ситуацията на детето и неговото семейство. Например, отново да се върнем към детето от Ирак, което не е придружено и се оказва в лагер за бежанци в Гърция, трябва да се издират неговите роднини, които могат да се намират на различни места в Европа. Също така важно е съответния орган да обмисли заселването или преместването на детето в друга държава. Това може да бъде държавна происхода или друга държава, било държава членка на Европейския съюз или трета държава, където живеят членове на семейството на детето. Например, родителите на детето от Ирак може да се намират в Ирак и разбира се, абсолютно изключено това дете, което търси убежище, ще бъде върнато в държавата си, но, например, брат на детето или леля може да живее в друга държава членка и във висше интерес на детето е не да бъде оставено да живее в Гърция само, а да бъде преместено в държавата членка, където детето има роднина. Тук искам да спра на основните ни заключения във връзка с предложението на комисията за преработване на Брюксел 2. В момента главата за сътрудничество между централните органи по гражданското право не е достатъчно подробно разписана. За това механизма за сътрудничество не е разработен и може да работи така, че да отговаря на пълния си потенциал. Предложението на комисията уточнява сферите на сътрудничество и трябва да бъде много силно подкрепена идеята за засилване на сътрудничество. Обаче трябва да се отчете, че Брюксел 2 се прилага само към сътрудничество между държавите членки, докато защитата на децата мигранти много често е изисква сътрудничество с трети държави, държави на происхода или трети, други трети държави, например държави на транзита сътрудничеството с трети държави се ръководи от международноправни актове, такива като Хакската конвенция, която е приложима във всички държави членки, която също така е ратифицирана от 18 други държави, сред които са, например, Турция, Албания и Марокко. Що се отнася до Хакската конвенция, бих искала да споделя и третото ни основно заключение. Европейския съюз – преди всичко трябва да се убеди, че третите държави, които вече са страни по конвенцията, правилно прилагат тази конвенция. И ако това не е така, Европейския съюз трябва да предложи своята помощ на тези държави, защото ратифицирането на конвенцията не е достатъчно, ако държавата не е в състояние пълноценно да прилага тази конвенция. Второ, Европейския съюз трябва спешно да определи у нези трети държави, с които сътрудничеството относно непридружените деца е необходимо и в разумна степен възможна. Европейския съюз също така трябва да насърчат тези държави да се присъединят към Хакската конвенция. И накрая, бих искал да подчертая, че по време на нашето изследване – установихме, че съществуват много интересни инструменти, които вече съществуват или в момента се обсъждат в сегашния процес на преработка на законодателството. И това беше и за двете страни – миграционното право и частното международно право. Но те са в различни вселени и не се използват пълноценно за това. Активните действия на европейския законодател са абсолютно необходими. И за това ние разписахме в нашите две изследвания списък на конкретни действия. Освен това, нашият екип ще продължи активно да работи и да провежда изследвания в тази сфера, защото ние смятаме, че може да има по-голяма взаимосвързаност и взаимодействие между тези два набора правни уредби и правни норми. Благодаря ви. Thank you very much. Благодаря благодаря много и на двата ни оратора. До сега продължаваме с втората част. Дам думата на Мартина Ръпкюнеман, която е съдия в районния съд Хам и член на Европейската съдебна мрежа. Тя ще каже за своя опит в тази сфера. Микрофон за оратора. Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich. Госпожо председател, дами и господа, благодаря за поканата. Радвам се да мога да ви разкажа за моя опит като съдия по семейните въпроси в Германия. Ние съответно имахме много случаи с непълнолетни, с непридружавани непълнолетни, предполагам, че знаете. И ще се опитам тук да ви разкажа накратко за моя личен опит, за различните съдебни решения, за различните също така въпроси, с които а, сме се сблъсквали, въпросите, които са ми задавали различни международни съдии. И аз бях измежду малкото, които посмяха да представят различни членове, е, с които да а, стартират дебата. В Германия правото слага акцента върху защитата на непълнолетните – когато говорим за непридружавани непълнолетни, както и за а, непълнолетни непридружавани мигранти. Всъщност говорим за деца. Деца, които нямат никой, който да защитава интересите им. И а, всяко непълнолетно лице без родители има право на правен представител, попечител, който всъщност да го закриля, да го представя а, и това лице се разглежда като непълнолетно, а не като чужденец. Това е извадка и от новата версия от 2015 година на Социалния кодекс, т.е. гордолу момента, в който пристигнаха иммигрантите. В Германия има един принцип на разпределение на беженците в страната и, о, и офиса или службата за младеща на национално ниво поема непълнолетният непридружаван иммигрант и се занимава с неговото правно представяне и пълсирането му в конкретни центрове. В тази система имаме задължения за службите които се занимават с младежите, те трябва да назначат временен представител, според правните изисквания, когато непълнолетното лице се настани вече някъде, съдът отговаря за семейните въпроси и решават кой ще бъде окончателният настойник или попечител а, немския съд не се е променил след а, масовото пристигане на иммигрантите. Нямаше нужда да променяме законодателството. Всъщност, а, тук имахме малолетни, които трябваше да бъдат защитени, но националността им нямаше никакъв, никакво значение. Най-важното беше службите, свързани с защита на въпросните младежи, да решат къде трябва да бъде настанен лицето. И много често въпросната информация ни се даваше от семействата на непълнолетните. Непълнолетните лица имат ограничени юридически способности или капацитет. Тоест, трябва да има а, някой съветник, попечител. Обикновено тези непълнолетни са сами. Те нямат кой да ги представя или да ги защитава, да защитава интересите им. Ако това лице наистина а, няма, ако няма никой, който да го защитава, тогава лице, държавата решава кой ще бъде а, въпросният а, настойник или попечител. В немската система се опитваме да решим възможно най-бързо ситуацията с непълнолетните лица. Службите, които отговарят за тези младежи, осъществяват всички те и отговарят за всички видове контакт с въпросните младежи и след няколко седмици, най-късно с няколко месеца, въпросното непълнолетно лице вече е поето Прилага се член 13, точка 2 от Брюксел 2 ПМ. И факта, че непълнолетното лице е иммигрант, не а, а, оправдава по никакъв начин факта, че той няма постоянно място на а, пребиваване. Така че това малолетно или непълнолетно лице може да се настани някъде, пристигайки в Германия и това се превръща в неговото обичайно местожителство. Много е трудно да се знае кой е, иммигрант е бежанец, кой бяга от е, економически проблеми. Много трудно можем да решим, можем само да се доверим на това, което казват тези непълнолетни лица. И немското право ни казва, че когато съдът по въпрос на семейството реши, че даден близък не може да упражнява родителски права, в такъв случай се назначава настойник или попечител, който да представлява интересите на детето. Опитах се да представя няколко примера от собствения ми опит за да ви представя начина по който бихме могли евентуално да решим тази ситуация. Всички немски съдилища функционират различно. Има още много несигурност. Трябва първо да установим а, възрастта на непълнолетното лице. Понякога има сканирани официални документи, но не се знае дали тези документи са истински и дали можем да им се доверим. Например, прилагаме принципа за, съм, за приемане на съмненията и след това кой, въпросът е кой ще упражнява родителската отговорност за въпросното лице. Опитваме се и това да разрешим по съдебен път, но всичко това е сложно. Някои родители не могат да упражняват родителските си права. Много деца ни казват, че чрез а, а, телефон или че, се, чрез интернет успяват да поддържат контакт с родителите. Могат ли едни родители да упражняват така родителски права? Трудно е да се каже. Някои деца пристигат в Европа с, а, примерно, пълномощни, свързани с или издадени от лица, които са им помогнали да избягат, които са им помогнали да се прехвърлят или пък които живеят вече в Европа от много дълго време. Това достатъчно ли е, за да можем да управляваме ситуацията? Това е другият въпрос. Настойникът или попечителя трябва да представлява малолетното или непълнолетно лице при всякакви обстоятелства. Например, когато непълнолетното лице иска убежище или пък иска престой, за да може да, да ходи на училище, да продължи обучението си, или пък иска обединяване на семейството. Трябва също така евентуално да се предвидят средства за въпросният непълнолетен, ако е болен този непълнолетен, а, трябва да се предвидят здравни грижи за него, записване в училище. Всичко зависи от индивидуалната ситуация на непълнолетните. Какви са условията, които трябва, на които трябва да отговаря един попечител? Представям ви една а, теоретическа ситуация, не винаги така става на практика. Въпросният настойник или попечител трябва да познава правото на чужденците, рисковете свързани с трафика на хора, езикови познания, културни познания, учителски познания, трябва да говори английски, поне английски. Разбира се, перфектното би било да познава и да говори езика, родния език на непълнолетното лице, но не винаги и това е осъществимо на практика и ще трябва да продължим да работим за подобряване на ситуацията. Проблемът кога едно дете става пълнолетно. А, презентацията нещо прекъсна, не ме следва в това, което казвам. А, оправиха се, техническия проблем се оправи, добре. Та кога а, и какво право трябва да прилагаме? Международното частно право или правото в Германия, правото на държавата на происхода, но според държавата на происхода, примерно, непълнолетното лице не става пълнолетно на 18 години. И също така имаме и Женевската конвенция. В Германия може да се поиска а, престой за, и документи за престой за това непълнолетно лице. През 2015, когато много иммигранти пристигнаха в Германия, капацитета, юридическия капацитет мина от 16 на 18 години, за да може максимално добре да се защитят непълнолетните лица и да се прилага правото за непълнолетни преди като приоритетно спрямо правото за обежище. И в Германия а, имаме също паралелно и а, гражданския кодекс и а, правото за чужденците. През юни 2017, т.е. съвсем скоро, нашия парламент прие един закон, който забрани бракове между непълнолетни лица. И според мен на този етап правата на непълнолетните и на децата са сравнително добре защитени в Германия. Ситуацията се подобрява вследствие на голям брой конференции и а, други усилия от наша страна, но продължаваме да работим, за да подобрим ситуацията. Благодаря. Благодаря. Много интересни изказвания чухме до сега. Особено като се има предвид историческият момент, в който се намираме, когато се опитваме да управляваме по-добре иммиграционните потоци. Изправени сме пред големи предизвикателства, особено с реформата на системата, общата европейска система за обежище. Това, което казвате обаче е много интересно. Да имаме такива кръстосани препратки между Брюксел 2 и общата система за обежище. Ще разгледаме тези ваши предложения по време на реформата, която разискваме в момента. Разбира се, подобни взаимодействия са очевидни. Много често не е възможно да се установи точната възраст на лицата. Много е трудно също така да и се получи и, а, примерно, свидетелство за граждански брак или нещо подобно. С това се сблъскваме всеки ден. И това изисква международно приложение. Не само между европейски държави, но и във връзките ни с трети държави. Що се отнася до тези попечители или настойници, нещата са, са много по-сложни там. Защото до сега непридружените пълнолетни а, непридружените непълнолетни са все по-многобройни и няма достатъчно попечители, които да се занимават с тях. Това е един от въпросите, които се задаваме в държавите членки дали това попечителство трябва да бъде доброволно или задължително. Дали фактът, че е на доброволни начала, обесърчава нашите граждани, т.е. нямат никаква мотивация да поемат тази отговорност, или дали фактът, че ще ги възнагради по някакъв начин финансово, е добра мотивация, за да не предизвикаме евентуално допълнителни злоупотреби. И е, това, което трябва да направим е всъщност да намерим отговор. Това ще се опита, този отговор ще се опита да даде следващия ни оратор, именно Джорджия Димитрополо, който е от Агенцията за основните права и попечителството. Заповядайте. Благодаря. Ще се опитам следващите 15 минути да ви дам разяснение по програмата. А, Опитахме се да процесираме, да направим хармонизация на системата. А, това проучване е доста широко и включва различни елементи от системата за попечителство, типове национални системи, процедури по просочен такъв настойник, задачите на въпросният настойник. И а, въпросът беше как националните разпоредби за а, подобно попечителство се прилагат в случай на чуждестранни деца които са жертви, примерно, на трафик, които не са от националността на тази държава, просто понякога дори не са и европейски деца. Те се оказват в, съвсем сами в една европейска държава, в рискова ситуация. Много често са и жертви на трафик. Нека да не забравяме, че тези деца са били използвани в а, насилствена престъпна дейност и а, искаме да видим какво се случва в подобни случаи. Ще се опитам, а, като дам няколко терминологически разяснения. Няма все още обща дефиниция за настойник в Европейския закон. На национално ниво тази, този термин се използва най-различно и съответно има различни практики и описания за същия тип лице и длъжност. А, например, говори се за custodian, за тръсти, в някои законодателства, дори има нови терминологии, а, които говорят а, за лице, което е настойник на такива чуждестранни деца. Така че, като си има предвид това, това разминаване, мисля, че дефиницията трябва да идва от функциите. Говорим обикновено за два типа лица. Единият е правният представител – а вторият е настойникът. Мисля, че е важно да разберем а, разликата. Правният представител, за разлика от настойника, има много ограничени правомощия, които обикновенно са дефинирани точно по закона или пък а, са дефинирани в момента на назначаването му. Това означава представяне на детето при различни процедури. Процедура при искане на обежище, ситуация свързана с конфликт на интереси между, а, примерно, детето и някакво, някакъв случай на насилие, където а, това се случва. Също продължението на този, е, на този мандат, на тези правомощия, свършва там, където почва ролята на настойника. Неговата роля е много по-широка, може да бъде и правен представител, но не само това и покрива и е, доброването на детето, както и защитата на върховния интерес на детето. Здравеопазване, настаняване, жилище, социален живот на детето. И на практика на национално ниво виждаме, че тези две функции могат да бъдат разграничени. Ето така. Надявам се, че го виждате, как изглежда ролята на настойника. На практика тези две роли биват разграничени. Има ситуации, когато двете лица са назначени за една и съща функция понякога се получават конфликт на интереси и е, при специфични процедури се прилага, се назначава правен представител или пък имаме ситуация, където има нужда от специализирано познание, експертиза и в този случай, например, такъв е случай с процедура за обежище или пък жертва на трафик, който е ангажиран в някакъв много сложен криминален случай. В такъв случай, може би, ще трябва да има допълнителен правен представител, който да се назначи, освен настойника. Така го виждат комисиите на ООН за защита на непридружаваните деца. На национално ниво в всички държави членки има разпоредби по националното право за назначаването на настойник в случай, че няма родителска грижа за децата. Тоест, родителите са починали или родителите по силата на съдебно решение са обявени е, за е, неправоспособни да упражняват родителските си права. Тоест, е, тогава трябва да се назначи настойник. Е, такива разпоредби се прилагат към всички деца. Е, няма се предвид деца с гражданството на съответната страна или с чуждо гражданство но все пак правото на детето да пребива постоянно в дадена страна определя и правата за настойника. Така или иначе трябва да има законово представителство на това дете. Е, важно е и гражданството на детето, дали е гражданство от Европейския съюз или от трета страна. В повечето случаи в допълнение към закона за закрила на детето има допълнителни разпоредби по правото за миграция. Тогава също трябва да бъде назначен е, законов представител. Тогава е, непридружените малолетни е, получават е, законен представител, докато по гражданското право те е, получават настойник, ако имат статут на бежанци или е, за деца, е, които официално са признати като жертви на трафик. В е, повечето държави членки те ще бъдат третирани по силата на закона за закрила на децата. Искам да спомена за така наречения EU Children – това е, е значително, предста... Е, значително е, предизвикателство. Въпросът е как са третирани деца с гражданство от Европейския съюз в различните държави членки. В някои държави членки се смята, че закона за правна защита е неприложим като правен инструмент, особено при отвличане на деца не се прилагат или когато има трафик на деца, или когато определено теде евентуално е, е било обект на трафик е, за насилствена употреба за криминални цели Тоест, трябва да се иска полицейско сътрудничество с страната, е, чието граждани на детето, или е, правно сътрудничество с посредничеството на посолствата. Но така или иначе трябва да се предприеме нещо е, за тези деца. И така процедурите по назначаване на настойник или законен представител в повечето случаи това се извършва от съдебен орган, но понякога административен орган също може да се занимава с това назначаване. Назначаването трябва да стане възможно най-бързо, но понякога е, закона не предвижда определени законови срокове. Общо заето срока е от 8 дни, но това е изключение. В много малко държави членки са разписани конкретни срокове. Процедурите по назначаване, както казах, обикновено е, стават със съдебно решение, е, но примерно в Нидерландия е, има специален орган НИДОС, който издава решения за назначаване на настойник. Въпросът е детето да присъства в страната. По силата на тези разпоредби назначаването не става по-бързо, но във всички държави членки обикновено е, се назначава временен настойник за неотложните случаи. Подобни разпоредби са на лице в почти всички държави членки. Например, е, настойника е, може да бъде назначен временно, е, за да бъде прието детето, за да бъде подслонено. Или в Гърция, например, настойничеството може временно да се упражнява и от, временен, и от местен прокурор. Но като цяло е, трябва да се откликне на неотложната потребност от правно представителство на детето. Е, обикновенно е, този настойник трябва да стане постоянен, назначаването му отнема повече време, всичко зависи от качеството на услугите, които той ще извършва. Временният настойник обикновено не може, не е компетентен да изпълнява всички задължения, свързани с настойничеството. В някои страни има специализирана система, е, за да е, се е, откликне на нуждите на непридружени малолетни. Отново ще посоча примера с Нидерландия, с специализиран орган. В Белгия, в Дания също има специални разпоредби за непридружени малолетни по процедура за търсене на убежище в националните закони приоритетно се назначават членове на семейството като настойници. Когато говорим за непридружени деца, трябва да се установи дали действително има членове на семейството или как да се удари дете, което е придружено от възрастни. Някои колеги казаха, че е доста трудно да се установят семейните връзки с този възрастен, но най-трудното е да се прецени е, качеството на връзката с детето, има ли евентуални е, злоупотреби. Обикновено разполагаме с е, много кратки срокове, примерно при граничните процедури, когато просто детето трябва да бъде регистрирано. Не винаги инструментите са на лице, но също така не са на лице и познанията, за да се прецени родствената връзка. Много често има така наречени разделени деца, и те биват изоставени в определена държава членка от възрастните, които, да речем, ги придружават. По случаите за непридружени деца, когато възрастните, които ги придружават, биват назначени за настойници. Но тук също трябва да се прецени връзката, трябва да се види дали няма експлоатация, дали няма блудства, дали няма трафик дори с деца. Вече беше е, споменато, че има и друг важен въпрос – това е особено голямо затруднение е, за държавите членки. Настойника доброволец ли е, професионално лице ли е и кое е по-добре за детето? Е, обикновенно настойничеството е уредено различно в различните държави членки. В определени страни настойниците са само доброволци, но има страни, и където настойниците могат да бъдат е, или е, доброволци, или, деца, или лица на постоянен договор, или деца на временен договор. Всичко зависи от качеството на връзката, която трябва да се създаде с този настойник или с определен орган, но всичко зависи от квалификацията на лицето. Трябва да има наблюдение, но на самото лице настойник трябва да му бъде оказвано съдействие, за да може да изпълнява своите задължения. Е, задачата на самия настойник е, е трудна, е, обикновено не е разписана по закона точно. Говорим за широки пълномощия на настойника, за качеството на живота на детето или просто да му се да оказва подкрепа на детето понякога има документи извън националното право, където са разписани главни насоки е, за настойниците как е, да изпълняват задълженията си, но тези документи не са правно обвързващи. В резултат е, настойничество се упражнява по съвсем различни начини в държавите членки. Е, дори на определени пространства се упражнява различно. Обикновено то се регулира локално, местно и практиката е много различна. Примерно, мога да посоча ролята на настойника, когато се преценява възрастта на детето. Е, европейското законодателство също третира тази материя, е, но много често настойника бива назначен след като е извършена преценката на възрастта на детето. Така че не е ясно какво точно ще прави настойника по време на процедурата, каква е ролята и целта му. В заключение, е, основните предизвикателства е, във връзка с непридружените деца. Е, един въпрос, който вече споменах, е е, миграционното право и правото по убежище е, понякога е фрагментирано, има непоследователност на местно ниво и в такива случаи обикновено се прилага миграционното право, и в край на краищата гражданството на детето и правото му на престой в определена страна определят грижата за него, е, както и насоките за настойничеството спрямо него. Друго предизвикателство са закъсненията при назначаването на настойник. Причините са различни. Съдебни производства, които могат да бъдат сложни, понякога те е, се проточват но това, което е много важно, е първо да бъде идентифицирано и регистрирано детето, т.е. спор по възрастта му, процедура по определяне на възрастта му. Вече говорихме, че при процедурата за определяне на възрастта практиката далеч не е хармонизирана. Обикновенно е, в една държава членка, в една и съща страна, е, Процедурата по определене на възрастта по гражданско право не е същата при наказателно право, защото по наказателното право също трябва да бъде определена възрастта на детето. Тоест, има разлики, така че е, поне на национално ниво нещата трябва да бъдат уеднаквени. Освен това, как се документира резултата от преценката на възрастта на детето? може отново да възникне проблем, защото не винаги това е документирано. Въпросът става още по-сложен, когато децата не са придружени, защото при е, производствата на граница детето трябва да бъде регистрирано. И дори при търсенето на убежище трябва дата да бъде вкарана в е, Евродак. Това е много трудно. Е, вие посочвате дата в Евродата и това се отразява чувствително върху възрастта на детето. Много е сложно, макар че да е предвидено по закон. Много е трудно в последствие дата да се промени, след като е, е, е вкарана в базата данни. Освен това, как да се определи статута на детето? Дали е, то е придружено или не? Или при бракове между деца. Е, тук практиката е различна. Примерно в Гърция по гражданското право при случаи на бракове между деца, е, то тогава е, трябва да има възрастен съпруг, който да е назначен като правен представител. И тогава властите, които съществяват закрилата на детето, трябва да преценят каква е връзката. Трябва да се имат предвид насилствени бракове или трафики на деца. Ако е така, тогава губите делото. Или в Нидерландия, или в Дания, вие назначавате настойник, за да може да разполагате с време да прецените връзката и изобщо да имате и индивидуална преценка на конкретния случай. Напоследък и накрая, накрая искам да се спра на международното сътрудничество при всички случаи по закрила на децата или при трафик с деца. Тук говорим за случаи по, да, по Даблин. Разпоредбите в Дъблин са ограничени. Практиката е различна в различните страни, но като цяло настойниците нямат конкретна роля. Те имат някакво участие в процедурите. Е, тяхната основна задача е да гарантират е, интересите на детето. Всичко да бъде в интерес на детето. Но в държавите членки е, настойниците имат конкретна роля. Пак казахме за непредружени деца или ако детето трябва да бъде върнато в родината си по Дъблин. Кой какво ще прецени, с какви инструменти, каква ще бъде ролята на настойника, каква ще бъде ролята на задачите е, на органите, които осъществяват е, закрила на детето. Административните органи имат ограничена роля при закрилата на детето. Е, те именно са достатъчно компетентни за да е, е, обработват подобни случаи така има и анализ на комисията в съобщението за емиграция на деца. Има опит за разработване на европейска мрежа по настойничеството. Това ще допринесе за засилване на международното сътрудничество и е, ще се види е, кои въпроси да са обект на международно сътрудничество или е, въпросите на настойничеството. Отново казвам, ако настойника е назначен по силата на съдебно решение, трябва да има съдебно решение и за съществото на това настойничество. Така че отново е сложна ситуацията, ако има прехвърляне на дете между държавите членки. Председателката благодаря. Okay, thank you, thank you. Председателката, благодаря. Благодаря за интересното представене. Моля ви за извинение за закъснението. Така или иначе е, съм силно впечатление от направеното изказване. И е, така пристъпваме към въпросите и отговорите. Господин Хотел има е, получава думата за да получи, за да зададе въпрос. Благодаря ви за това, че ни запознахте с всички предизвикателства, свързани с грижата за детето. Моя въпрос е широк. На мен ми беше трудно да разбера как, е, например, е, Конвенцията за децата реално се прилага. Аз съм от Дания, както споменахте. Вероятно знаете, в Дания ние е, много добре е, поемаме грижата за нашите собствени деца, при условие, че те имат датско гражданство, но нашето правителство не се поколеба е, да раздели семейства на беженци. И в момента ние изпращаме деца обратно в Сомалия, например. Е, деца, които са родени и отраснали в Дания. Така че ми е трудно. Трудно ми е първо е, да разбера е, доколко е силна тази конвенция за защита на децата. Но какво е необходимо да се разпише по нашите собствени европейски договори, за да се гарантира минимално задължително еднакво третиране на децата? И тук имам предвид е, европейци, е, деца на европейска земя. Какво да направим? Имаме предвид е, какво направи Ангела Меркел. Отново ще има избори в Германия. Може би това е основание за нови промени в договорите. Какво трябва да направим ние като политици, за да има равно третиране на децата на европейска земя, за да могат правата им да станат по-категорични? Не знам дали е възможно да дадете отговор. Все пак бих искал да получа някакъв съвет. Е, да, това е сложен въпрос. Мисля си, че аз ще отговоря на него. Като ви слушах, си мислех, че първото е да трябва да се гарантира последователност в националното законодателство, в частното право и миграционното право. Това ще гарантира равнопоставеност на всички деца защото мисля си, че проблемът не е само в Дания. Ние знаем какво случва в нашите страни и когато видим законодателството в областта на миграцията и законодателството в областта на закрилата на децата, виждаме доста непоследователността. Например, да вземем за пример настойничеството – във всички държави, е много положително, че се дава приоритет на роднините, защото детето вече има роднински, социални връзки с тези хора, т.е. това са най-подходящите лица да бъдат определени като настойници. Но задава се въпроса дали една баба може да се погрижи за едно дете в случай на проблеми. Но ако имаме проблем с дете, което идва от Ирак, Сирия, Марокко или от друга държава, и вие не знаете нищо за това дете, когато прилагаме тези разпоредби, трябва да се гарантира това, че те се прилагат по най-добрия начин. Например, как да поступим, ако няма документирани семейни връзки между това дете и други лица. Т.е. трябва да се мисли за основните принципи, като недопускане на дискриминация, полагане на грижи за детето. Може би някой иска да отговори на този въпрос, но има един господин, който поиска думата. Първо господин Ван Лун и после Искам да отговоря на този въпрос толкова, доколкото може да се даде отговор. Не знам дали е правилно предположението, че ние нямаме правни актове. Мисля си, че имаме. Въпросът е, че те не се прилагат. Има конвенция за правата на детето. И там се казва, че основният принцип трябва да бъде висшият интерес на детето. Много е трудно да се аргументира ситуацията, в която едно дете израства в Дания, създава приятелства и изведнъж това дете бива изпратено в Нигерия, в Сомалия или където е било и че това отговаря на най-висшия интерес на детето. Според мен трябва да бъдат намерени пътища, включително Дания, може би чрез съда или може би някои неправителствени организации могат да изиграе тук важна роля да се прилага на практика това, което вече съществува като законодателство. В някои държави в Европа няма изобщо да се помисли да се изпрати едно дете в държавата, от която идва. Това е заключението, което те правят в основа на Конвенцията на ОНЕ за правата на детето. Въпросът е да се прилагат по-добре съществуващите законодателни актове, вместо да се трупат нови и нови пластове законодателство върху вече съществуващо законодателство. Бих искал да дам възможност на господина, който поиска думата, също да се изкаже. Благодаря ви, госпожо председател. Аз съм първи секретар на Хакската конвенция. Хакската конвенция приветства изследванията, които бяха представени на този семинар и ние сме съгласни с много от заключенията. В момента в Хакската конвенция подготвяме изследван за прилагането на конвенцията от 1996 година, която беше нееднократно упомената тук. Правим това в консултации с УНИЦЕФ, с Международната социална служба и Комитета на ОНЕ по правата на децата, както и с Върховния комисариат на ОНЕ по правата на бежанците. Има е, разпоред в Хагската конвенция, която насърчава прилагането на конвенцията на ОНЕ за детето. И също така има документи на ОНЕ, които призовават държавите членки на ОНЕ да прилагат Хангската конвенция. Ние сме съгласни, че трябва широко да се тълкува международното законодателство. Това е записано в съответните документи на ОНЕ. Civil War. И обстоятелствата включват глад, екологични бедствия, гражданска война и също така социално-економически безредици. Съгласни сме с изследването, в това, че регламентът Брюксел 2А има своите ограничения. Както се посочва в изследването в Европа, са обхванати само деца от Румъния и България. Това е защото член 61 от Брюксел 2 предвижда обхват на регламента, който се отнася само до деца, които постоянно пребивават в Европа. Също така сме съгласни с заключението, че централният орган на Хакската конвенция е по осложнена като цяло е по-усложнен, отколкото Брюксел 2А. Обаче има неща, по които не сме изцяло съгласни и бяха посочени тук някои примери. Конвенцията от 96-та година не се свежда само до държавите страни поне има международни правни норми, които са заложени в член 6. Конвенцията се прилага независимо от това дали детето има обичайно местопребиваване в държавата страна по конвенцията. Има редица членове в конвенцията, които предвиждат нормите – за изпращане на детето обратно в държавата, която не е членка на конвенцията. Така че това трябва да бъде по-ясно обяснено в изследването. Това, което ни знаем от практиката, например в Чешката република, че държавите работят с посолствата на държавите на происхода на децата, които се намират на територията на въпросните държави. И също така Червения кръст и организация е, Save the Children се занимават с връщане на децата в държавите, които не са страни по конвенцията. Също така тези разпоредби на Хакската конвенция се прилагат от Обединен кралство от Ирландия, така че това трябва да се изясни. Децата като преместени лица са глобален проблем и това изисква глобално решение. Ако искаме да има равнопоставеност на всички деца, ние в Хакската конвенция смятаме, че трябва да се прилага Конвенцията от 1996 година. Радваме се да прочетем в изследването, че има препоръка към всички държави, членки на Европейския съюз, да насърча в глобален мащаб Хагската конвенция. Но защо да не се направи още една стъпка, да не се насърчава, популяризира глобалното прилагане на Хагската конвенция? Нека да упростим животно нези, които работят в областта на миграцията. Нека да им предложим едно решение – Хагската конвенция. Да дали Европейският съюз съгласи да има само един набор норми, за защита на децата, ние не знаем, но ние бихме смятали, че ще бъде много добре да има само един набор от правила, които се отнасят до непридружени деца. И имаме подкрепата и на Международния червен кръст и на много други международни организации за това. Председателката, благодаря ви за това изказване. Мисля си, че има други желащи да се изкажат. Заповядайте. Благодаря за това изказване. Но искам да се върна към вашия отговор. Мисля си, че наистина необходимо е да се разгледа и правната уредба, която се отнася до грижите за детето. Например, в Дания не може да се обърнете към съда, когато компетентните органи, правителството, разделят децата и техните семейства. Има само административно обжалване като възможност. И всеки път, когато се обръщам към съда по човешките права и, и хората, които са в кабинета на комисар по човешки права в Европейския съвет. Да. Те казват, че това е сложно. Мисля си, че е много сложно да се поиска от Европейския съд по правата на човека да се занимава, да разглежда подобни дела. Искам да помогна на много тези хора, на много тези семейства и всеки път получавам много внимателно формулирани отговори защото очевидно е, че съдът не иска да се занимава с подобни дела, освен ако делото не е много ясно. И от тук си прави извода, че правната редба не е ясна, защото ако експертите могат да ми обяснят дали дадено дело може да спечели или не, и ако аз имам нужда от експерти за тази цел, мисля си, че ни трябва много по-ясна и много по-силна правна уредба. Бих искал да чуя вашето мнение. Вие говорихте за съда в Страсбург, нали така? Тук нещата са сложни, защото този съд няма компетентност в сферата на убежището, но вие споменахте нещо друго че е много сложно в Дания да бъдат приложени на практика правата. дали не е най-подходящо да се разгледа този проблем, да се решава този проблем дани, защото става дума за вътрешното устройство. Има конвенции, има други международно-правни актове. Те съществуват точно за това, за да могат гражданите да използват на практика европейските международноправните правните норми. Аз си мисля, че може би по-скоро става дума за проблеми в датската национална система, а не толкова за някакъв явен дефект в международноправните норми или европейските правни норми. Може би колегите биха могли да кажат нещо повече за това. Не знам. Може би някой от нашите експерти би искал да отговори. Но може би не трябва да ограничаваме обсъждането само създания. Не, не, но само нещо искам още да кажа. За мен човешките права и правата на детето са нещо всеобщо. Тоест, не е датското право или датските органи, според мен, са онези, които са важни. Мисля си, че това е нещо, с което трябва да се занимаваме в областта на международното право. Правната уредба на международно ниво. Вие казахте, че съдът по човешки права няма компетентност по дела, които се отнасят до сумалийски граждани. Те го правят. Има решение от 2015 година, 2013-2011. Тоест, виждаме, че има предразсъдъци. И за това задам въпроса защото на мен нещата не са ми ясни. Всички отговори, които получавам, също са неясни, много размити. Ако искаме да имаме всеобща грижа за детето, мисля си, че отговорът е по-силна и по-добра международна правна уредба. В отговор на това, което беше казано – може би трябва да се подобри законодателството, но аз мисля, че най-широко казано, законодателството вече е факт. Има проблем в непоследователността, несъгласуваността между различните правни актове и вие може да избирате кое точно парченце от мозайката ще използвате, за да, например, разрешите връщането на дадено лице в държавата му. Да, разбира се, в някои случаи връщането ще бъде най-доброто за дете, така че не трябва да се забранява изобщо връщането в държавата на происхода, защото имаме случаи на реално обединяване на преди разделени семейства, нещо, което е във виш интерес на детето. Но трябва да има определени изисквания, свързани с връщането. Това трябва да бъде във висш интерес на детето. Трябва дете да бъде върнато на правно определение стоник, дори в европейското законодателство, директивата за връщане има тези условия. Но важното е също кой как прилага и какви решения взима и кой взима решения. Това е също е въпрос. В една от презентациите се говореше за ограничените възможности на органите, които отговарят за грижите за децата. Обикновено тези съдбоносни решения се взимат от хората, които се занимават с миграционни въпроси. И много често това са хора, които нямат възможността или експертните умения да решават подобни проблеми. В Гърция никой не би дал на полицейски служител, служител на миграционната служба да решава каква ще е съдбата на детето, защото това не е във виш интерес на детето. Ще се даде на социалния работник възможност да прецени това. Много е важно да бъдат активно участващи органите за закрила на децата и те трябва да имат активна роля. Когато говорим за настойничеството или опекунството, се казва, че това трябва да бъде във висш интерес на детето и когато става дума, например, за процедурата за връщане, дали е възможно да се прецени, че детето смята, че във висш интерес на също това дете е да се блокира процедурата. В Нидерландия има определен напредък. Националните съдилища там признават, че органите, извършващи настойничеството, имат експертните умения а, и знания да определят кой е висш интерес на детето. Но ако няма правомощия, то тогава какъв е смисъла? да се вземат решения. И говорихме вече за органите за закрил на детето и органите на националното правителство. Разбира се, при трансграничното сътрудничество те също трябва активно да участват, но те трябва да имат капацитета да участват. Според мен, те не са готови, защото ние също така виждаме в случаите, с които те се занимават, че те не го правят действено резултатно, защото им проблеми с ресурси, е, е, те има проблеми с чуждите езици, има много бюрокрация. Те виждат пред себе си един нов свят и те нямат капацитет и ресурси. Ако не им дадем този капацитет и ресурси, в доста страни, няма да говоря за повече страни, защото, например, в Чешката република, както вече беше казано, има центра, орган на Централното правителство с 50-60 служители. И това е добър пример за това как трябва да работят и как трябва да бъдат преди това създавани органи към Централното правителство. Но има държави, в които Централният орган е един човек, който е придаден към някакво министерство и се занимава само с документацията. Мисля си, че Брюксел и новото предложение за преработването му се стреми да реши този проблем, защото иначе ние не можем да говорим за практическото прилагане. Поне аз смятам така. Uh, uh, Ще помолим дамата. Само искам да добавя нещо. Мисля, че не става дума за създаване на нови норми, става дума за прилагане на вече съществуващите норми. Отново можем да говорим за трансферите по Дъблин. Когато детето или настойника откриват, че детето има роднина в друга държава членка и се моли за премества, например, майката идва при детето, например, майката идва от Гърция във Франция, да речем. И в тази рамка имаме Дъблинския регламент и също така имаме и член 3 на Конвенцията за правата на детето, но това, което се случва в тези случаи е, че миграционните органи взимат решение за това преместване, т.е. решение се взима от гръцките и френските компетентни органи в моя конкретен случай. И те взимат тези решения, използвайки свободата си на вземане на решение, дадена им по закона, и ако френски или гръцки компетентен орган откажат преместване на детето, защото те ще сметнат, че това не е във висши интерес на детето, въпреки че висшият интерес на детето е да бъде обединено с майката си. Но Дъблинския регламент никъде е един акт за децата, за семейството или за настойника, но той не предвижда възможност за оспорване, за обжалване на взетите от компетентните органи решения. Тоест решенията се взимат от миграционните органи и хората, засегнати от тези решения, могат да ги обжалват. Няма съдебно производство и мисля си, че има правни актове, те са на лице но имаме нужда от други инструменти, които позволят да се прецени висши интерес на детето и в този случай висшият интерес на детето, ние всички знаем, се предвижда в член 3 и всяко решение трябва да се ръководи от висши интерес на детето, но ако няма кой да обжалва тези решения, ние мисля, че трябва да работим върху това, върху тази част, а не да изобретяваме нови правила. Или в други инструменти, разбира се. Uh, да, вие поискахте думата. Заповядайте. Добър вечер. Констанца Херман от Италианското министерство на правосъдието. Искам да се върна на нещо, което казахте и може би няма нужда, именно, че няма нужда от допълнително законодателство, просто координация. Нека да се спра на елемента за непридружавани а, непълнолетни. Какво правим с тези, които не търсят убежище? Къде, къде пропадат? В бездната вакуума на европейското законодателство ли? Как тогава ще се занимаем с този въпрос международното частно право или нещо друго? Защото, например, в нашата държава такива непридружавани непълнолетни не могат да бъдат върнати а и трябва да намерим някакво, някаква правна рамка за тях в Европа. В Европа. Говоря за тези, които не търсят убежище. Благодаря. Да, това е много важен въпрос. Това засяга голям брой деца. Те не търсят убежище или не отговарят на изискванията за да получат статута беженец. И в много случаи, такъв е случай с Франция, имахме подобни деца, непридружавани деца, които всъщност биват защитени от решенията, изискващи връщане на децата. И трябваше да търсим устойчиви дългосрочни решения, за да ги защитим. Всичко, което съществува сега за подобен за деца, които търсят убежище, не въжи за тези, които не търсят убежище, например. Всички възможности да се събере детето с а, членове на семейството, които живеят в друга държава членка, съществуват по Дъблин, регламента Дъблин, но няма нищо подобно извън Дъблин за деца, които не търсят убежище има процедура по обединяване на семейството, събиране на семейството, това означава, че семейството, родителя или близкият а, живее в друга държава членка. Но не такъв е случай. Е, лицето може да е в Европа, но може да бъде нелегално пребиваващо. В такъв случай не може да се приложи да блини. В такъв случай нямаме никакъв инструмент, който да позволява подобен трансфер и а, да се организират подобни събирания, земени събирания. И дори и по регламент Брюксел 2А не може да има подобен трансфер и, и прехвърляне на детето в друга държава членка, освен ако не е с майката или бащата. Така че има огромни пропуски в настоящото законодателство относно тези деца. Благодаря а, конвенцията, Хакската конвенция. А, да, всички тези устойчиви решения всъщност са включени в член 3 от приложеното поле на конвенцията трансфери, установяване, събиране на семействата, държава на происхода. Всичко това е покрито от конвенцията от 1996 година и правилата, свързани с административните елементи, съществуват. Ако всичко това е приложено, всичко е възможно по въпросната конвенция. Единственото, което не е възможно, е международното ам, осиновяване. Тя е по конвенцията от 93-та. Но моля да следите нашият интернет сайт. До края на юли ще бъде представено това проучване и за всички подобни случаи за устойчиви решения имаме списък с правилата на конвенцията, които са приложими и как става това. Аз не се съмнявам, че конвенцията отговаря на всички въпроси, но доколкото разбира, нашия проблем е прилагането на практика – тук говорим за правила, принципи. Хубаво е да има наистина такива, но нека те да бъдат приложени правилно. Да, госпожо, заповядайте. Да, не може да се каже, че всичко се покрива, защото ако взема отново примера за това, което казах току-що, едно дете, което не търси убежище, което се намира във Франция и примерно баща му е в Гърция, не можем да използваме процедурата за а, установяване някъде по конвенцията от Хага, защото член 33 предвижда а, семейство, приемно семейство, кафала или а, други при, а, аналогични институции. Не. Просто искаме да го съберем с баща му. Не, а това не е по случаите на конвенцията, така че има пропуски и в този случай предложението на докладчика на парламента по прегледа и преразглеждането на Брюксел 2А предлага да се уточни тази процедура по настаняване на, лице, на лицето, за да се събере детето с член на семейството. Нещо, което ще отговори, ще запълни празнота по тема, която вече не съществува и това ще бъде скъпоценно правило, ако го приемем. Oui, pour répondre. За да отговоря накратко. Този трансфер няма да стане по правилата на сътрудничество, а по-скоро по, по юрисдикция, по член 8 и 9 за прехвърляне на юрисдикцията от държавата, където е детето, към държавата, където е бащата и вече зависи от сътрудничество между основните власти да се каже къде се намират родителите и става не чрез административно сътрудничество, а чрез юриди... юридическо. юридическо. А, добре, ето това е интересна информация, която трябва да асимилираме. Има ли други желаящи да вземат думата? Господин Роде? Yes, Благодаря. Благодаря за изказаните. Да, има почти перфектен свят. В един такъв свят, евентуално дискусията щеше да се върти около темата как тази конвенция да се приложи на практика. Но мисля, че пропускате нещо много важно. А именно, че правителствата навсякъде в Европа всъщност непрекъснато коментират за успорване на конвенцията, вместо, как, вместо това как да се приложи тя на практика. Ето това е проблема, с който трябва да се справим. Имаме голям проблем. Имаме правителство от различни държави, от богатите най-вече, които непрекъснато имат за цел че искат, е, искат всъщност, или по него твърдят, че искат всъщност да обжалват тази конвенция и да я спорват. Как се справите с този проблем? О, извинявайте, че съм толкова активен, госпожо председател. Чудесно, радваме се да чуем подобни а, коментари. Не знам, просто гледам, гледам нашите експерти, не знам кой, кой трябва да отговори. Ами, съгласни сме, това е голям проблем. начина по който го формулирате вече показва, че закона не е основният а, отговор, защото всъщност то, тук говорим за върховенството на закона, което, което е поставено на преден план от някои правителства. Това е политически проблем. И тук сме в друг е, тип игра. Можем да направим каквото можем и каквото наистина искаме, но имаме ограничения. Светът е на политиците. Ако политиците не спазват закона, какво да прави този закон? Какво може да направи? Трябва да мобилизираме политическа подкрепа И все повече ще трябва да го правим. Да, наистина мисля, че трябва да защитим закона и да се прилагат принципите, не само държавите членки трябва да зачитат конвенцията, не само те са я подписали, държавите. Така че има още много завършене. И последният ми въпрос. Имате ли впечатлението, че ситуацията се влушава заради многобройните мигранти, които идват в Европа? Или ситуацията... Можете ли да кажете, че е била по-добра преди? Um, for me, my personal Моето лично становище не. Не се влушава ситуацията, просто става по-видима. Защото имаме все повече от такива непридружавани деца. От 15 години работя по темата. Проблемите винаги са същите. Винаги са били такива, но просто броят на тези деца е бил много по-малък. Имало е много по-малко държави членки, които са засегнати с подобни проблеми. Така че проблемът се съществуваше. А сега броят се увеличава много бързо, особено в някои държави членки и а, съответно това води до оперативни проблеми и а, те всички стават а, все по-задълбочени и се говори за защита на детето и това се противопоставя на закона за иммиграцията и има също а, проблеми за намиране на професионалисти, които да работят с тези деца. Това също е голямо предизвикателство. Ресурсите, това отнема време. И в някои държави, например Австрия, в началото имаше голям проблем с непридружаваните непълнолетни, случаите на, на настойници. Всички случаи бяха съсредоточени в Виена, но системата се срути заради огромния брой на подобни случаи. И а, това се случи пък, защото нямаше политика на споделяне, на разпределение на случаите. Всички случаи за търсене на обежите, включително и за непълнолетните, непридружавани лица, бяха съсредоточени в Виена. И трябваше много бързо да променим нещата, ако искаме да проработи системата, имаше разпределение на случаите между отделните федерални области и тогава вече се получи някакво равновесие, но според мен проблемите бяха същите преди, но бяха скрити. Сега вече не можем да ги скрием повече. Трябва да се изправим пред тях. И дори и тези, които а, са най-пълно отричащи случаите, те не могат да се скрият или избягат от реалността. Искам да кажа, след това, което чух, че тези проблеми съществуват от много отдавна, но никога не сме се сблъсквали с толкова много търсене на настойници за непълнолетни лица. Днес проблемите, които съществуваха преди, са още по-видими и е наистина време да се говори за тези проблеми и да се опитаме да ги разрешим. Всъщност това е един вид шанс, който е даден на държавите членки, отделно както и на Европейския съюз като цяло, защото, доколкото е възможно, ще трябва да работим координирано. Много е важно службите, административните служби да бъдат в контакт с иммиграционните власти. До сега имаше пълно разделение на тези служби. И много държавите, откъдето идват тези деца, всъщност не са подписали конвенцията от 96-та, не са членове на Европейския съюз, така че е много трудно да се получи някаква достоверна информация за ситуацията им. Било то а, дали са верни документите им, какъв е случай им и така нататък. Така че това е един вид възможност за нас. Аз също искам да надградя казаното от предишните преждеговорившите. Да, въпросите толкова са наболели заради броя на засегнатите лица, че властите искат да си сътрудничат, започват да се опознават, така да се кажат, заради броя на случаите. Но това е само началото. Така че думата възможност, шанс е най-адекватната може да изглежда странно да говорим за шанс, пък да говорим на време с това за непълнолетни, непредружавани лица, но именно заради броя, с който се сблъскваме, имаме нужда и воля за сътрудничество с а, а, властите за защита на децата. Наистина това е усещането ни когато говорихме с различните компетентни органи. Добре, можем да приключим дебата. Въпреки драматичната ситуация с децата, все пак има нещо положително, една положителна нотка, а именно, че ще подобрим тази ситуация. Искам да ви благодаря за присъствието днес тук и също и за интересната дискусия и особено искам да благодаря на политическия отдел за организирането на това ателие, на този семинар, както и на а, документите, които представихте и които със сигурност ще са много полезни. И а, също председателката благодари любезно и на преводачите. Благодаря ви.